искане от страна на полските власти за госпожа Малгорушата Ханслик, другото от австрийските за господин Ервалд Штадлер. Съгласно член 6 и параграф 2 на правилника, ние ще препратим въпроса към правната комисия. Господин Габриел Албертини също така представи искане, за да защити своя имунитет. Тук следваме член 6, и параграф 3. Получих и искания от политическите групи и независимите евродепутати за номинации